Каденбах по точка 6 от дневния ред за извличане на ползи от глобализацията, търговски аспекти. Та тази точка ще се обсъди във вторник след точка 11. Гласуването, свързано с изпълнението на регламента за продуктите за растителна защита, е ам, отменено и ще се проведе по време на следващото заседание на комисията. Ако нямате някакви възражения, тогава приемаме дневния ред за одобрен. Значи, можем да приемем дневния ред. Имаме превод днес на 20 езика с изключение на чешки, малтийски, словашки и ирландски. Утре след обяд обаче ще имаме среща с националните парламенти и ще са на разположение всичките 23 езика, отново с изключение само на ирландски. Одобрение на протоколите от 21 и 22 февруари, 27 февруари. Съгласно нашата процедура, можем да ги приемем, ако няма някакви възражения. Продължаваме с точка четвърта. Това е първата точка в дневния ни ред, която ще обсъдим. Искам да приветствам тук сред нас господин Жоан Фигарейдо. Той е член на Европейската сметна палата. Добре дошъл. Искам да приветствам вас и вашите колеги. Благодаря ви за това, че сте тук. Искам да подчертая, че връзките между нашите институции стават все по-дълбоки и по-дълбоки. И искаме да използваме вашите познания и вашия опит и искаме да ви представим някои предложения, някои наблюдения, които имаме, които проистичат от ежедневните контакти с земеделските стопани. Така може да стигне до изготвяне на по-добра ОСП. Съвместно с вашия екип, вие координирахте дейността на специалния доклад или по изготвянето на специалния доклад. Той засяга много важна област, свързана с схемата за основно плащане. Плащанията са един от, основ... е, плащанията са един от основните инструменти, залегнали в ОСП и по много важен начин повлияват нивото на доходите на селските стопани. Тези нива все още не са удовлетворителни. Все още има проблеми. Един от тях е липсата на млади хора в земеделието. Годишните разходи са значителни, що се отнася до преките плащания. Това са средства, които а, отиват директно в държавите членки, се предоставят на селските стопани. Те са един вид форма на редовни финансови постъпления. Що се отнася до тези плащания и по-голямото им систематизиране. Тук вече говорим за реформата на ОСП. Ние искаме плащанията да оказват подкрепа на доходите на селските стопани, но да не се оказва влияние върху производството, върху самите решения, които взимат земеделските стопани в тази връзка. Тези плащания трябва да подкрепят земеделските стопани от финансова гледна точка да укрепи доходите им. Ние Имаме все достатъчно депутати тук, координаторите са тук, има представители на политическите групи. Добре дошли, дами и господа, добре дошли на всички наши гости, сътрудници и сега мога да ви дам думата и да ви помоля да представите вашия доклад. Thank you. Thank you, Mr. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за а, хубавите думи. Аз съм член на Сметната палата. Трябва да кажа, че наистина ние сме насреща, когато ви имате някакви въпроси. Ние сме тук да представим нашата работа и се надяваме, че нашите заключения ще са от полза за вас качеството ви на политици и законодатели. Ние искаме да предоставим на ваше разположение цялото ни знание и всички постижения, свързани с нашата дейност. Ще ви представя този специален доклад, свързан с схемата за основно плащане за земеделските стопани. Ще ви представя основните заключения. Документът е много дълъг, с много подробна информация и може би е полезна тази информация за вашата работа, но по време на заседанието ще очертая само основните заключения и резултати. Имам PowerPoint презентация, за да унагледя това, което ще ви кажа. На първо място ще ви представя нашите заключения от одита. Основното ни заключение е, че схемата за основните плащания залегнала в реформата от 2007 година, по принцип функционира, но ам, в хода на нашата работа установихме, че в някои държави членки а, не е точно така. Установихме, че тази схема има ограничено въздействие върху простяването, постигането на целите, изближаването. Ам, що се отнася до разпоредбите за помощта. През 2013 година бяха извършени промени, които бяха при, е, предприяти, е, но въздействието им е ограничено, що се отнася до упростяването, постигането на целите и конвергенцията. Има някои ограничения. Относно изчисляването на правата, установихме, че разплащателните агенции в държавите членки полагат съществени усилия. Освен това установихме, че контролните системи в държавите членки, които ние посетихме, до голяма степен са снижили риска от некоректни изчисления и разпределяне на средствата. Плащанията по тази схема не са засегнати от материалните грешки като цяло, въпреки това обаче в някои случаи схемата за основно плащане не е свързана с, с точни изчисления на ам, стойностите на правата. Понякога численията са времени или не почиват на най-актуалната информация относно общото управление на схемата. Както знаете, тук говорим за съвместно управление страна на комисията и държавите членки. Ние установихме, че комисията е предоставила на държавите членки много добри насоки и това е довело до добри резултати. Но част от информация, свързана с мониторинга, липсваше. Що се отнася до сертифициращите органи, ние установихме, че комисията би трябвало да изисква повече от тези служби. Относно упростяването, ние установихме, И както ви, че, вие знаете, европейските правила съдържат редица варианти и изключения. Има много възможности, които са прияти от държавите членки, но не винаги са в полза на упростяването. Както вие знаете, когато има много възможности и изключения, не винаги това е за целите на упростяването. В нашия доклад ние посочваме тези варианти, които са забрати от държавите членки, които не винаги са довели до упростяването. Тези правила са доста сложни. Някои от тези варианти дават възможност на земеделските стопани да реализират своите печалби. Това са основните заключения, свързани с упростяването. Относно таргетирането или очертаването на целите. През 2013 година таргетирането е било по-добро, що се отнася до обществените средства и държавната подкрепа. И има нова концепция за, за понятието активен земеделски стопанин и тази концепция въжи от 2013 година. година. Има добри резултати, постигнати в тази насока, но като цяло ам, въздействието е ограничено. Както знаете, от 2018 година държавите членки след решението, което взехте със съвета, Държавите членки могат да намалят критериите, съгласно които заявителите могат да, да докажат а, своя статут на активен замеделски стопанин и да спре да действа черния списък. Нещо друго, реформата обхвана и категории а, земи, за които се предоставя помощ и се изискват мини, минимална замеделска дейност. Някои държави а, членки а, имат а, проактивен подход за намаляване на риска от спекулативни заявления. Относно конвергенцията, нашите заключения са следните. С реформата от 2013 година нивата на подкрепа на хектар са станали по-уеднаквени, но в, 11-18 държави членки има значителни разлики, които ще си останат и след 2019 година. Тук сме изправени пред ситуацията, свързана с отделните модели на конвергенция в държавите членки. Схемата има ограничения, що се отнася до безпокойствата, на земеделските стопани, свързани с техният доход. Няма основни показатели, няма ясни цели и това а, прави трудно изчисляването на подкрепата, изчисляването на помощите под ем, препоръка, свързана с правата по схемата. Комисията би трябвало е, да очертава слабостите по време на ключовите проверки. Трябва да има м, правилно изчисляване на стойностите на правата и е, да не се използва остаряла информация. Комисията трябва да има системи за преглед, за разпространяване на информация сред държавите членки. Трябва да се разпространява и важната информация от страна на комисията и комисията трябва да работи съвместно с сертифициращите органи. На следващо място, комисията би трябвало, преди да изготвя някакви предложения, свързани с бъдещата ОСП, трябва да анализира ам, помощта за всички групи от земеделски стопани. Освен това, трябва да определи оперативните цели за всякакъв вид ам, подкрепа и да провери по какъв начин може да бъдат постигнати най-ефективно целите. Освен това, комисията трябва да свързи предложените мерки с оперативните цели и показатели, така че да може да се сравняват резултатите постигнати посредством отпуснатата помощ. Уважаеми дами и господа, това са основните заключения, до които ние стигнахме вследствие на нашия одит. И това са препоръките, които ние отправяме към комисията, що се отнася до бъдещата ОСП. Благодаря, господин. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do zgłoszeń. Kuderia. Депутатите господин Тес от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата за представения доклад. Относно екологизирането също имаше доклад, но в този доклад нещата звучат много по-реалистично, защото в доклада по екологизирането има много неща, с които трябва да се занимаем. Много средства а, се предоставят на земеделските стопани, поне това е усещането у гражданите, но ако изчисленията се направят а, точно, а, тези разходи ще възлизат само на 1%. Хубаво е това да бъде публично оповестено, за да знаят гражданите. В този доклад липства становището за постоянните зелени площи. трябва поне през е, следващ, при следващата а, е, реформа някои на ОСП, някои ам, понятия да бъдат а, е, премахнати, като постоянните пасища, защото а, те затрудняват и политиците, и замеделските стопани. 6 държави членки ам, до 2019 година ще стигна до еднаквените премини плащания, останалите от 2020 година. Т.е. за една и съща площ, едно и също плаща, независимо от федералната провинция, независимо от а, типа на земята. Защо точно така? По време на млечната криза, ако нямаше такава помощ за постоянните зелени площи, тогава нещата ще да са много сложни. 1,6 милиарда бяха плащанията тогава за зелените площи. По този начин земеделските стопани получиха подкрепа и се справиха с, с кризата. Мога това да го кажа с сигурност, тъй като съм тясно свързан с млекопроизводството. Уеднаквяването на плащанията ще доведе до това, ам, е, че хранителните продукти ще са по-ефтини. Искам да кажа освен това и нещо друго, което съм посочвал и друг път. Аз а, взех книжка за управление на трактора през 1961 година. 20, е, около 27 евро тогава струваше пшеницата. Ако днес някой получи 27,5 е, евро за пшеницата, <laughs> това едва ли ще е достатъчно по първия стълб. Тук ви давам в сравнение с цената на пшеницата от 1961 година. Нека да си помислим дали наистина средствата са равномерно разпределени по време на следващия период. Трябва да видим как нещата могат да бъдат подобрени. Благодаря ви за доклада. Наистина може да по него. Wiemy, пан poseł Andriu, nie ograniczamy czasu. Господин Андрю, не ограничавам вашето време, но моля сам да спазвате времето. Благодаря, господин председател. На свой ред искам да благодаря за високото качество на вашата работа. За пореден път, е, драги е, Жозе, ако ми позволите да ви наричам така. Вашите колеги преди е, няколко седмици обнародваха доклада за екологизирането. Аз споделям виждането на господин Деса. Има междувременно и доклад за развитието на селските райони. Днес и разискваме и този доклад. Може би се и заслужава да има един синтетичен доклад за всички тези аспекти, за да има обща картина на реформата. Това би било много полезно да имаме общ поглед върху вашата работа. Това ще донесе допълнителна полза от нея. Споделям вашето виждане че е необходимо да се извадят напред основните ползи от реформата. Целта е да се подкрепят доходите на земеделците, но не само, разбира се. Защото а, разбира се, е свързано с продоволствието, но и с човешкото здраве. И, разбира се, се отразява върху всички елементи на околната среда въздух, вода, почви и от тук стои въпросът за модела на земеделието. Мисля, че е хубаво в светлината на целите, които вие изброявате, да се знае за какво земеделие говорим, за какво земеделие и за кого е това земеделие. Днес е 23 април. Комисията ще ни предложи законодателните си проекти на 29 май, ако правилно съм се запознала с законодателния календар. И е, е редно е, да се използват вашите доклади, за да се усъвършенства работата на комисията, както и сроковете, в които тя изготвя проектите си. Комисията доста, от доста месеци е, работи и вашите доклади постъпват малко късно. Какво можете да направите, за да бъдат те по-своевремени? Все повече замеделската политика е, така да се каже, като избор по меню. Е, доколко това е ефикасно? Знае, че ще има и следващи доклади и е хубаво в тях да се види как нашите цели се претворяват и доколко са осезаеми на национално равнище. Вие трябва да установите, че разходите са правомерни и препоръчвате да се откажем от историческите справки. Това е важно, защото то е свързано с режима за основните плащания. Вие също посочвате, че това има връзка и с някои вътрешни, чисто вътрешни елементи. Ние сме на континент, където се прилага разделяне на помощите за замеделците. Е, значи това разделяне, не обвързване на помощите с дейността, се прилага повсеместно и е, добре да бъде съчетано с по-динамични средства, които гарантират и други доходи на земеделците, а не само доходи, идващи от разделянето на помощите от извършването ден. Dziękuję. пан poseł Дорфман. Господин Дорфман, благодаря господин председателю. Смятам, че доклада на Сметната палата е много интересен, има много интересни неща залегнали в него. Има един въпрос, е, свързан с е, това, че плащанията в отделните държави членки се различават значително. Може ли да кажете каква е ролята на самата система е, за изчисляването на сумите по тези плащания? И втория ми въпрос е следният. Проучили ли сте до каква степен тази система за изчисляването на стоеността на правата е ам, коректна или точна? Има държави членки, в който ам, е разпространен а, феномен, а, който се разграничава много от референтните нива. През 2000-та година се извърши промяна на правилата и сега нещата са други. Не стават средства на тези, които са активни меделски стопани. Merci, monsieur le благодаря, господин председател. Аз искам да помоля комисията да извърши анализ на отражението върху доходите на всички категории земеделци, за да се види може ли да се упростят основните плащания. Имам въпрос, свързан с това дали земеделците не могат да получат точни, по-справедливи цени, за да не живеят изключително от помощи. Това е фундаментален въпрос. Мисля, че за тази цел е необходимо да променим основните правила на ОСП. В Франция Преди реформата от 1991 година във Франция един тон мляко се продаваше за 230 евро. Сега се продава за по-малко от 140. Явно, че тук има и дефицит, който вече е, датира от 4 години. Виждаме колко е голяма цена, ценовата разлика за последните 25-26 години. Това е истинска главоблъсканица. Понякога Държавата би трябвало да се намеси, за да може да наложи някакви минимални цени. Искам да кажа нещо за районите в неблагоприятно положение. Там наистина има голяма зависимост от помощите и тази зависимост е катастрофа. Говоря за констатация. Никъде не виждам същински предложения, които да имат за цел намаляване на зависимостта от помощите. Какво мислите по този въпрос? Посъл Хауслик. Господин Хауслик. За доклада не споменахте нещо в доклада, темата за околната среда. Реформата посочва ясно, че е необходимо да се постига повече от страна на земеделските стопани, да се работи повече е, с цел опазване на биоразнообразието. Но вие споменахте и много важни неща. Още от началото съществуваше е, проблема за, с е, упростяването. М Имаше оплаквания, че плащанията се различават. Големите земеделски стопанства се облагодетелстват повече. Ако не направим нищо, проблемът ще остане съществува и за напред и ще продължават да се облагодетелстват големите земеделски стопани, което не е правилно. Трябва да видим ам, кои мащаби ще заложим. Трябва да знаем кой в крайна сметка има нужда от европейски субсидии. Необходимостта от доход. Това е друга тема. Ако на някой му се гарантира добър доход, трябва ли непременно да се занимава с земеделие или не. Ако искаме да определим нуждите на самите бенефициери, тогава нещата ще са по-ясни, но има големи разлики между ем, селските стопанства. При едни цени едните са добре, другите не. Въпросът, свързан с ем, от необвързаните помощи или не свързаните с производството помощи. В Германия овцевъдите са засегнати най-много, защото не получават средства за овцете, които отглеждат. На такива въпроси трябва да се даде европейски отговор. Господин Дес леко производителите. Не можем да се примирям дългосрочен план с такива мерки. с времето пазарът се либерализира, а, а трябва да имаме предвид, е, че с глобализирането на а, пазара може да се стигне и до цена на мляко 30 цента. С такава цена не може да оцеле нито един млекопроизводител в а, Европейския съюз. Либерзинето на пазара ще доведе до следващата криза в млекопроизводството и не можем а, да субсидираме млекопроизводителите и през следващите 20 години. Трябва да има ясни правила. Ще, ни, ще ми се да кажете нещо по този въпрос. На, на последно място. Ам, комисарият а, ни посочи какви са аспектите на новата ОСП и че нещата малко не си пасват. Не всички елементи а, са съпоставими. Или а, ще се откажем от либерализирането, или световната ни ориентация, или няма как всички елементи да бъдат а, а, съпоставени. Благодаря, господин председател. Благодаря за това изложение. Бих искала да ви помоля, ако е възможно, малко повече да се спрете на целия въпрос за сближаването. Защото в доклада се казва, че помощите основно отиват към големите стопанства. И как е възможно тогава да има една устойчива система, когато големите селски стопанства имат нужда от публични помощи, за да оцеляват? Ние толкова ли не сме конкурентоспособни, че единствено и само големите стопанства са конкурентоспособни, които също така имат нужда от помощи, за да оцелеят. Според мен това трябва да бъде предмет на задълбочен анализ. Също така бих искал да ви помоля повече да спрете на това, което говорихте за дискриминацията на малките стопанства при разпределяне на публичните помощи, включително и за цели сектори, които в държавите членки са изключени от каквито и било помощи. И дали бихте могли да направите оценка на ситуацията с неравенството при получаване на помощите от страна на жените в селските. Благодаря ви. Мадам Агуилера. Госпожа Агилер. Си, грация, президенте. Благодаря, господин председател. Много благодаря на представителя на Сметната палата за този доклад. Той определено е много интересен. Благодаря ви за интересния анализ, който направихте и за последиците от това, което виждате. В момента се прави оценка на прилаганата в момента ОСП, но смятам, че тук има много какво ще да се направи. Все още е много трудно, според мен, да се направи оценка, защото периодът от 2013-2020 година започна да се прилага много късно от държавите членки и дори още не са финализирани преките плащания за това. Прилагането на по-сериозните промени е нещо, което е трудно да се оцени в по-широк контекст. Наистина може да се даде преценка на общата насока, в която се върви, но може би данните, посочени в вашия доклад, са данни от финансовата рамка и от ОСП от предходни периоди, защото, отново повтаря, още е рано да даваме оценка на периода 2013-2020 година, особено що се отнася до екологизирането и други аспекти. Бих искала да получа също така повече информация, ако може. Вие признавате, че ОСП допринася за териториалното сближаване, т.е. намалява различията между селските и градските райони, разликите на глава от населението и следователно неравенството, нещо, което е много важен момент, който допринася за сближаването на териториите. Но ако имате конкретни данни, това би било интересно. Освен това, вие казахте, че в момента е сложно при сегашната система, тъй като се дават средства на държавите членки и след това се одобряват мерките. Например, и най-вече по втория стълб. И също така се дават средства за първия стълб. Сега вие казвате, че с стратегическите планове, планове ще се промени из основи системата на планиране в рамките на ОСП но какво ще бъде това ново начало? Първо ще се виждат резултатите и тогава ли ще се извършват плащанията? Най-вече в рамките на първия стълпа. Много бих искал да получа уточнение, но така или иначе ви поздравявам за този интересен документ, който е добра основа за дебат. Госпожа Хойбруш. Благодаря благодаря за доклада, който ни представихте. Не е очудващо, че големите земеделски стопанства се облагодетелстват повече, защото имат повече площи. Който има повече площи, получава повече. Нямаме нужда от специален доклад по този въпрос, защото ам, по... той е логичен. Помислихте, в, а, помислихте ли какви точно цели трябва да бъдат формулирани, дали да бъдат специфични или по-общи, как, дали да има цел свързана с околната среда. Ще е достатъчно, ако кажем, искаме да намалим пестицидите, колко прецизно трябва да бъдат формулирани тези цели като цяло. Нещо друго беше интересно, свързано с предоставяне на помощи съгласно потребностите на бенефициерите. И ако се формулират цели, да речем за околната среда, за климата, и тогава ще е, съобразим плащанията с съответната цел или с е, потребностите на земеделските стопани? Може ли да ни кажете какво точно мислите по въпроса относно въпроса, свързан с пазара? Ако в Германия изгубим дори 10 е, цента за млякото, това означава 3,2 милиарда евро по-малко за земеделските стопани. Тези средства не могат да бъдат компенсирани. Ако предвиждате средства за компенсиране на загубите на пазара, е, това ще е трудно, няма как е, да се осъществи изцяло на практика. Няма как да се компенсират замеделските стопани посредством преките плащания. Тук, ние говорим само за основните плащания. Затова трябва да се направи нещо по отношение на пазара. За това какви са практическите цели, каква посока трябва да се поеме и как виждате вие нещата тук, точно свързани с проверяване извършена проверка на помощите, свързани с потребностите на земеделските стопани. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на представителя на Сметната палата за представянето на този документ. Тук съм, тук съм. Искам да ви кажа, че много внимателно ви слушах. Вие говорихте за ограничените последици и мисля, че би било добре да се средоточим повече върху простяването. В петък миналата седмица имах среща с селските стопани и те казаха, че основният проблем за тях с ОСП, че всеки път, когато се опростя тази политика, тя става по-сложна. Би трябвало тази политика да е разбираема за сълскостопанските производители. Разбира се, трябва да има мерки за контрол, но трябва да помислим върху аспекта упростяван. Имаме всички технически инструменти на разположение и мисля, че трябва да сме по разумни и да предлагаме по-простички средства на селскостопанските производители, за да могат да се възползват ОСП. Господин Дофман говореше за държавите членки, говореше се за ролята на активния селскостопански производител. Мисля, че трябва да средоточим върху резултатите. Един прекрасен резултат от ОСП би бил намаляване на средната възраст на селскостопанските производители, включително животновъдите в Европа. Според мен това е нещо много важно. Селскостопанските производители застаряват. Няма предаване на щафетата между поколенията. И как разглежда сметната палата усилията, които полагаме за привличане на млади фермери в първия, по мерките в първи и втория стълб. За заедостта говори се за големите стопанства, които получават много средства. Наистина ли има семейства, които работят с стопанство и биха могли наистина да получат полза от СП? АСП? Дали има фермери, които работят самостоятелно и извън големите ферми, дали те могат да получат и дали реално получават помощ по ОСП. Благодаря. Много благодаря. Благодаря на Сметната палата за този доклад. Той показва, че има много какво да се подобри, и то в много сфери. И може би трябва да видим какво се случва в реалността, в самите селски стопанства. Може би селското стопанство – не се разглежда от хората, които го практикуват, така както ни го разглеждаме. Ако разгледаме по-малките ферми, много често голяма част от тях се получават по наследство. В много случаи малките стопанства са стопанства, чието собственици са взели заеми от банките, за да купят това стопанство. Нещата са много по-осложнени днес, но това, което не успявам да видя тук е че не виждам нови технологии, които да се възприемат в селското стопанство, т.е. дават се помощи, включително и безвъзмезни плащания, но трябва също така да се види, че се внедрява технологии. Виждаме, че има различия между държавите членки и в това отношение. Виждаме, че има различни нива на глобите за замърсяване на околната среда и смятам, че е странно, че някои хора могат да получават помощи, И виждаме също така, че и площите се измерват чрез различни методи. Смятам, че всичко трябва да бъде максимално опростено и справедливо. И по тази причина, ако направим разграничаване между големите стопанства и всички други стопанства, то би трябвало големите стопанства да получават също толкова помощи, колкото малките, може би трябва да бъдат разделени тези големи стопанства на по-малки и може би това ще проработи в крайна сметка, но трябва предоставянето на помощи да бъде максимално упростено и предоставянето на помощи да бъде ограничено и да зависи от спецификата на отделната държава. Също така трябва да отчитаме световните цени, трябва да продаваме по цени, които въжат за световните пазари. Това ще бъде от полза за селскостопанските производители ще бъде по-лесно за прилагане. Разбира се, това е една мащабна задача. Например, ако разгледаме ситуацията с африканската чума по свинете и въздействието на това заболяване върху Европа, трябва да гарантираме това, че държавите са в състояние да се борят и да ограничават разпространението на такива заболявания би това трябва да бъде едно от условия за получаване на помощите. Аз също искам да благодаря на Сметната за подробния доклад. Схемата за основното плащане беше правилно въведена на времето. Mm беше казано, че разплащателните агенции в Франция, Мненото кралство и други държави е, са извършили неточни изчисления, ориентировачни някакви калкулации, а в Германия всичко е, се изчислява много коректно, що се отнася до е, нивото на премиите. И има ли данни от въпросните държави членки за това, че те вече точно изчисляват площите и премите свързани с тях? Може да се използват системите с GPS. Нещо друго трябва да се вземе предвид и то е свързано с омнибус и концепцията за активния замеделски стопанин. Освен това възниква и въпроса какво иска да каже комисията с тези фактори за анализа на обществените блага. Ако се присъединя към колегата ми от Зелените, ще кажа следното. Да, ако има е, регулации на пазар за млекопроизводство, от една страна ще има някакви забрани, от друга страна може да се каже, че прекалено много средства се вливат в големите замеделски стопанства до 250 хектара са замеделските стопанства, които получават половината от обема на помощите. Относно целите, свързани с околната среда, как ще ги определим, като при производство на млякото трябва да си има предвид, че кравите отделят метан, който е вреден за околната среда. Схемата за основното плащане е, може да има големи предимства е, в хода на въвеждането на помощите, които не са обвързани с е, производството, ако може да дадете по-подробна информация за това какви фактори обмисля комисията за анализирането на обществените блага. Като стигнем до следващата тема за бъдещето на ОСП, можем отново да се спрем по-подробно на този въпрос. Благодаря, господин председателю. Благодаря на Сметната палата за добрия доклад. Важно е, нещата да се придвижат напред и трябва да имаме предвид, че земеделски, големите земеделски стопанства поемат а, големите земеделски стопанства получават повече средства. Това е ясно, защото данните са на лице. Аз съм за това да се запазят семейните земеделски стопанства, така ще се запази живота и в селските райони когато става въпрос е, за директивата за водите и за местообитанията. По тези въпроси земеделските стопани дават е, своя голям принос. И за това е необходимо да им се окаже подкрепа. Земеделските стопани са натоварени с е, много ам, са натоварни с много задължения. Те проистичат и от скорошните споразумения, свързани с околната среда, с нивата на амоняк и на азотни окиси и така нататък. Големите земеделски стопанства имат пред, по-големи възможности в тази връзка и се запазват, докато по-малките понякога изчезват. Имаме колеги колеги в политическите групи, които казват всички средства а, отиват а, към земеделските стопани. Но не трябва да се говорят такива неща. Ние а, искаме просто да запазим високо ниво на печалби в, земедел... в земеделието. Uh, много, много интересен доклад, както винаги. Очевидно, в момента много се говори за цялостния бюджет на ОСП. Неизбежно е, че ще има намаляване в цялостната сума в резултат от Брекзита Определено ще има недостиг на средства, но също така ще има и други сфери, в които ще трябва да защитаваме финансирането за ОСП, за да гарантираме средствата за сълското стопанство и за нашата независимост при доставките на храните. Фактът е, че нямаме реално сближаване, нямаме реално поставен на цели, реално упростяване. Затова е много трудно да популяризираме ОСП на хората. Много бих искал да мога да съм убедителен, когато говоря с гражданите, че е необходимо да запазим ОСП. Но има хора, които си купуват частни самолети, и трябва да убеждаваме хората, че парите за ОСП отиват наистина за неща, които са необходими. Искам да попитам, дали нещата не стават още по-сложни за нас, така че все по-сложно ние да, да, на нас да ние защитаваме ОСП трябва да мислим за нашата независимост, що се отнася до доставките на храни. Не смятате ли, че все по-сложно е за нас да запазваме тази политика, която на думи е политика за не на селскостопанските производители? на Европейската комисия има думата. Благодаря ви. Господин председател, господин Редо, много ви благодаря на двамата за тази възможност да присъстваме на представянето на специалния доклад на Европейската сметна палата. И искам да подчертая, че комисията приветства този доклад Приветстваме всичките препоръки, които са отправени към комисията. Те са прияти от комисията. Това е естествено. Но не можем на този етап да предвидим как конкретно ще бъдат отразени тези предложения в законодателните предложения. Радвам се на това, че докладът като цяло е благоприятен в оценката си на схемите за основно плащане. И трябва да се запази тази схема от 18 милиона евро годишно. От гледна точка на комисията ние подкрепяме тази схема и предоставяме подробни насоки. Ние сме благодарни, че се оценява високо ролята на комисията при изготвянето на проекта на схемата и проследяването на изпълнението й. Стремим се също така да подпомагаме националните органи и искаме около 4 милиона фермери в Европейския съюз да получават тези средства и искаме да подпомагаме държавите членки да гарантират липсата на сериозни съществени грешки при изчисляването на предоставените помощи. Разбира се, не всички елементи са съвършени и Сметната палата говори за целите на упростяването и казва, че в някои държави членки ефектът от провеждането и изпълнението на тази схема е ограничен – Що се отнася до упростяването, искам да подчертая, че първоначалното предложение на комисията съдържаше няколко сценария – но стана по време на процеса на съвместно изготвяне законодателство, че има повече мерки, които трябва да бъдат пригодени към спецификата на държавите членки. Това естествено доведе до по-осложнени правила. Мога да дам и конкретни примери, свързани с първоначалното предложение на комисията във връзка с активните състопански производители – и с това, което се прилага на практика през последните 4 години. Що се отнася до целите и адресатите на помощта, посочено е, че не трябва да бъдат предмет на помощ и нези стопанства, които не се занимават пряко с стопанска дейност и държавите членки трябва да диференцират нивото на подкрепа за съвстопанските производители но искам да посоча, че секторът на селското стопанство е много фрагментиран в Европейския съюз. а Над 7 милиона са бенефициентите и разбира се не можем да отчитаме всички конкретни обстоятелства на всеки селскостопански производител. В противен случай бихме създали едно административно чудовище. Стремим се също така да постигаме нашите цели чрез други схеми, например плащания за младите производители, необвързани с производство помощите и нататък. Т.е. има различни системи за целева помощ за конкретни групи селскостопански производители или конкретни цели. Що се отнася до последния споменат от вас елемент любовта, а именно бавния напредък към сближаването, искаме да кажем, че държавите членки имаха три варианта на разположение за постигане на това сближаване. Включително, че имаха възможност за частично сближаване. Искам да подчертая въздействието от изпълнението е твърде различен в зависимост от конкретната държава членка и в зависимост от конкретния регион, предвид регионализацията. Тук също така искам да припомня, че за всички плащания се прилагаше еднаква единица при отпускането на помощи. Ясно е, че когато обсъждаме въпросите като такива въпроси, като сближаване, упростяване, насочване на помощите към онези, които имат право на тях, имат помощ, имат нужда от тях, извинете. Искам да кажа, че на тези теми е посъветено и съобщението на комисията бъдещето на храната и селското стопанство. Там се предвижда нов модел, който е по-целенасочен и по-упростен, с повече отчитане на принципа за субсидиарност и подходът е много повече основан върху конкретни резултати. Но няма да се спирам на това, тъй като това ще бъде тема на следващата точка от дневния ред. Искам да спра и на дейността по одита. Първо искам да се спра върху задлежеността, изразена от Сметната палата, в връзка с това, което е практика в редица държави и членки. Комисията също така работи по тези конкретни случаи и предоставя насоки на държавите членки. Също така Сметната палата смята, че сертифициращите органи трябва да имат по-голяма роля при установяване на размера на плащанията. Тук също така комисията очаква от сертифициращите органи да извършват подобни проверки и има специални насоки за това, разработени от комисията. Комисията смята, че препоръките на Светната палата връзка с аудита са много полезни и по-голямата ще се изпълняват. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря. Господин Фланък, отново искате думата, така ли? Извинете, само въпроса. Вие говорихте за това как три различни системи се прилагат в Европа. И това са три различни системи. Но къде е тук мястото на общата съвстопанска политика? Ако всичко е толкова различно, защо трябва да се използва думата обща? Просто си задавам въпроса за това. Bardzo dziękuję. Dobrnęliśmy до końca. Благодаря. И така, С това приключихме с изказванията на депутатите, не ограничавахме времето ви и сега за мен е удоволствие да помоля господин Фигиредо да вземе думата и да отговори на въпросите. И също да кажа добре дошли на гостите на госпожа Мюлер. Това са гости от Бавария господа, изглеждате много интересно. Добре дошли. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman, for giving the floor. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Благодаря на почитаемите членове на тази комисия за големия брой поставени въпроси. Толкова бяха много на брой и от такъв широк спектър, че се опасявам, че не мога да отговоря на всички. Защото пък те отразяват и сигурно ще се съгласите с мен, отразяват факта, че водим много тежък дебат. Общата селско-стопанска политика е най-старата обща политика на Европейския съюз. Тя има дълга история. Към нея се насочват голям обем обществени средства. Свързана е пряко с живота на огромен брой граждани на Европа и има отношение към голям брой важни въпроси храната на европейците, нейната безопасност и така нататък. Всички тези въпроси правят дебата изключително тежък и именно това е в основата на големия брой въпроси. Голяма част от тях ще кажа това, е, са свързани повече с бъдещето, отколкото с миналото, с новата обща селско-стопанска политика в бъдещето, отколкото с сегашната система на основни плащания за земеделците. Това е разбираемо. Има повече опасения за бъдещето. Това е разбираемо, както казах. Но трябва да кажа, че ако ние в доклада за схемата за основни плащания, кой, с който ви запознаха, сме приели, че системата като цяло се движи в русло, все пак сме откроили някои аспекти, при които искам да ви помоля за внимание. Обърнете внимание на това, че някои аспекти, откроени в нашия доклад, са свързани не с упростяването, макар и това да е важен въпрос, а с сближаването, което също е важен въпрос. А пък най-важното според мен е насочването на средствата. Наистина ли даваме парите на онези земеделци, които се нуждаят от тях? Това е въпросът. Поне по мое мнение, като проверител, като аудитор на обществени средства. И като аудитор на обществени средства мога да кажа, че изхождайки от вашите въпроси, съществуват 8 основни въпроса. И сега вземам повод точно от това, което вие питахте. Първият въпрос е този за ефективността и ефикасността. Вие не използвахте тези думи, но мнозина сред вас говориха за целите. Струва ми се, че това е главният въпрос, който стои пред законодателя за в бъдеще. Какви са всъщност вашите цели на плоскостта на общата селско-стопанска политика? Какво искате да постигнете? Това са основните неща. Защото ако не е ясно какви ще са целите ви за бъдеще, опасявам се, че не можем да говорим нито за ефективност, нито за ефикасност. Защото ефикасността е свързана с целите. Какво искаме да постигнем чрез общата селско-стопанска политика? По-висока производителност ли? Рентабилност? на земеделската дейност ли? По-добър жизнен стандарт за земеделците ли? По-широка защита на околната среда ли? Какви са основните цели? И каква е връзката между тях? Ако за законодателя това не е ясно, нищо останало няма да е ясно. Това е основният въпрос, който аз като аудитор на обществени средства поставям пред вас. За мен той е първият и най-важният. Опитайте се да отговорите на тези въпроси. Първият въпрос, ако ми позволите, мина на френски, тъй като въпросът бе зададен на френски. Става дума за историческите стойности. Всички знаем, че общата селско-стопанска политика, както вече казах, е най-старата от общите политики на Европейския съюз. И знаем, че още от 2003 година стои въпросът за историческите стойности. Въпросът за историческите стойности остана през 2003 година, през периода след това и при реформата от 2013 година. През 2019-2020 година може би ще се разсъждава по него. Всички знаем, че в различните държави членки подходът е различен. Това се позволява от европейското законодателство. То съдържа възможности за варианти – Въпросът, който стои за в бъдеще, е дали ще продължим в бъдеще да разчитаме на историческите стойности от миналото. Този въпрос стои и пред европейския законодател. Третият въпрос, който искам да поставя в, отговорите на, в отговор на вашите питания, е свързан с сближаването, така наречената конвергенция. Какво всъщност иска реално законодателят от гледна точка на конвергенция за в бъдеще? Аз съм страничен наблюдател, аудитор – И за мен трябва да е ясно към какво се стреми законодателят, когато говори за вътрешно сближаване. Също така трябва да е ясно и за мен е ясно какви са основните проблеми пред постигането на тази вътрешна конвенгенция. Но не ми е ясно какво иска законодателят за в бъдеще с оглед на външното сближаване. Това също е висящ въпрос. Извинявайте, че ви задавам въпроси, вместо да ви давам отговори. Но ви задавам въпроси, тъй като вие сте законодателят. Вие сте тези, които следва да дадат отговори на въпросите, които задавам, тъй като тези въпроси са с политически характер. Четвъртият въпрос е за така наречените необвързани помощи. Един депутат ме попита дали трябва да продължим да поддържаме необвързаните помощи, или да търсим решение на плоскостта на обвързаните помощи. Вие знаете, че Европейският съюз има международни ангажименти поети в тази връзка. И също така би трябвало да знаете, както друг член на парламента ни каза преди малко, че европейското земеделие се конкурира с други земеделия на глобално равнище световен мащаб. И на това глобално равнище съществуват ангажименти, които задължително трябва да, би, да бъдат отчитани. Петият въпрос е свързан с насочването на средствата. А насочването на средствата пък има връзка с ефективността. Даваме ли парите там, където те са необходими? така че да постигнем оптимален резултат. Според мен, в нашия доклад се съдържат елементи на отговор на този въпрос. В други доклади на Сметната палата също се съдържат такива елементи. Сметната палата в този смисъл изпитва известни съмнения от гледна точка на ефективност. Имаше и друг въпрос. Следващ въпрос за упростяването. Това, което ние констатирахме при извършването на одита за този доклад, бе, че когато се дават правомощия на държавите членки да избират измежду различни варианти, да създадат уредба, в някои случаи държавите членки използват тези правомощия не за да обростяват, а за да правят всичко още по-сложно. Обикновено се казва, че правилата от Брюксел, правилата изработени в Европейския парламент, правилата изработвани от Европейската комисия, осложняват всичко, но тук сме свидетели на точно обратното. Държавите членки добавят нови и нови пластове сложност. И най-сетне стои въпросът за справедливостта. Това пък има връзка с външното сближаване. Има връзка, разбира се, и с ефикасността. И най-сетне въпросът за общата картина бе зададен. Наистина, Европейската сметна палата вече е изготвила много доклади за общата селско-стопанска политика. Докладът за основните плащания е конкретен и специфичен, посветен само на тази тема. Има обаче много голям брой други доклади и в други области, както вие казахте сами, за екологизирането, за развитието на селските райони, за младите земеделци има доста, поне десетина доклада и прочи. Това, което е, сме направили, за да очертаем общата картина е докладът, който ще ви представя в следващия ни дебат днес за бъдещето на общата селско-стопанска политика. Но ако ми позволите, господин председател, и ако имаме въпрос, т.е. време, бих е, се обърнал към колегата, за да ме допълни с някои детайли в отговор на зададените въпроси. Ако позволите, господин председател, съвсем накратко. Yes, thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин мисля, че бяха зададени някои въпроси с технически характер и аз съвсем накратко мога да обясня какво сме констатирали при нашата проверка. Постоянните пасища бяха цитирани. Постоянните пасища не са конкретен въпрос, на който сме се спирали в нашия доклад, тъй като ние се занимаваме в него с общото изчисление на плащанията, на дължимите суми. Имаше обаче и тук допълнителен елемент на подпомагане за земеделците, особено в периода по време на и след кризата. Мисля, че това, което бе казано в отговор на темата за сближаването, за конвергенцията бе доста изчерпателно. Друг важен въпрос. Засяга необходимостта от право на плащания. Дали съществува необходимостта от такова право в контекста на доклада, особено когато се плаща паушална сума на хектар. Ние сме дискутирали това с комисията. Това, което правим, трябва да съответства и на споразуменията в контекста на Световната търговска организация. По въпроса за упростяването, той е свързан с насочването на средствата. В доклада са дадени някои примери, да кажем Франция, Испания, в които са избрани национални решения, които доста са усложнили работата на земеделците и са ги затруднили да вникнат, да разберат системата като цяло. Да кажем, това, което разбираме за Франция е много интересен пример за това как всичко може да се усложни и как изпълнението на основните правила може да бъде затруднено. Е, това въжеше за ландшафта и за екологизирането. Също така пък други държави членки се натъкнахме на примери за упростяване, при което обаче не винаги се е стигнало до по-голяма ефикасност. Стоеше и въпросът е, за необвързването на подпомагането на доходите и е, пазарните тенденции и механизми. Да, вярно е, че е, голяма част от доходите на земеделците се формират от необвързани помощи. И то не само чрез е, схемата за основни плащания, но и чрез разпределени плащания, плащания за екологизирани и други такива. Комисията е тази, която трябва да прецени Какво е най-благоприятното и ефикасно съчетание на всички тези методи и елементи на доходите? Мисля, че това не може да бъде коментирано от Сметната палата. Да, да, благодаря. Мисля, че това бяха отговорите на техническите въпроси. Господин председател, надявам се, че сме успели да дадем отговори на големия брой въпроси, които поставихте. Ако обаче не сте удовлетворени, разбира се, ние сме на среща за други отговори, допълнителни. Включително и на други форуми. Искам още веднъж да благодаря на всички депутати за поставените въпроси и да благодаря за бележките, с които се включи Европейска комисия. Благодаря ви. Благодаря ви сърдечно. Мисля, че напълно изчерпахме тази тема. Използвахме и времето, с което разполагахме за това обсъждане. Така ще Днес по изключение можехме да си позволим толкова време, за това още веднъж ви благодаря. Сега преминаваме към следващата точка в нашия дневен ред. Тя е втората за днес. По същество а именно точка 5 от дневния ред. Тя също има връзка с изложение, което вие ще направите. В случая бихме желали да хвърлим поглед към бъдещето на общата селско-стопанска политика с оглед е, на известието на комисията от ноември 17 година за бъдещето на общата селско-стопанска политика и бъдещето на производството на храни. Сега с удоволствие ще ви изслушаме. Ще изслушаме вашите становища и информацията, с която разполагате. Давам ви думата. Моля да ни запознаете с тази тема. Благодаря, че ми давате възможност да представя този документ, който ние изготвихме за кратък период от време и той този документ е свързан с съобщението на комисията за бъдещето на ОСП. Отново ще използвам PowerPoint презентация, за да унагледя думите си. Първото, което искам да кажа е, че този информационен документ е свързан с съобщението на комисията за бъдещето на прехраната и храните и селското стопанство, както вече оказах. Това не е одитен доклад, това е преглед възоснова на предишни публикации на Сметната палата и възоснова на друга информация, с която разполагаме от предходните години. Има ключови тенденции и данни, които са свързани с земеделското стопанство и селските райони. Това е включено в този документ, както и нашите заключения за настоящата ОСП като сме се позовали на предишни наши доклади, представяме какви са критериите и ключовите предизвикателства, пред които можем да бъдем изправени, когато дойде новата ОСП. Не е наша работа да изготвяме концепциите за новите политики на възоснова, на възоснова на нашия опит като аудитори ви даваме нашето становище, като се позоваваме и на други наши заключения. Основните тенденции и данни. ОСП е, е е предоставил ам, стабилни нива на финансиране през последните десетилетия, средно 54 милиарда евро на година, като това е основно помощ ам, свързана с доходите на земеделските стопани. През всичките тези години виждате на графиката, че има ясна стабилност. Предложение е да се разходват да се разходват повече от 350 милиарда е, евро е нещо, което трябва да бъде много добре обосновано. Европейския съюз трябва да разходва бъдещия си бюджет по ОСП за мерки, които почиват на научни статистически данни, които посочват, че наистина ще се стигне до желаните резултати. Това са въпросите, свързани с ефективността, за която говорих преди малко. Що се отнася отново до ключовите тенденции и данни, искам да ви помоля да обърнете внимание на тази таблица, на която се вижда за какво става въпрос. Има тук нагледаване на твърдението на комисията, че и големите и малките селско, селски стопанства са се облагодетелствали от схемата за подпомагане на е, земеделските стопани. Това е графиката, която посочва, че доходът е, на земеделските стопани компании е по-нисък от доходът в останалата част от економиката. Има дори някои, които са прекалено малки по своя размер, за да се възползват от ОСП. Тук ам, тази тенденция се отнася до всички земеделски стопанства, независимо те дали са големи или малки като са изключени дейностите, които са свързани с земеделие. На следващо място има друга графика, свързана отново с ключовите тенденции и данните. Искам да привлека вниманието ви към нея. В тази графика виждате в тъмно-синьо линията, която показва, че имаме по-малко земеделски стопани, отколкото в миналото. В по-светло синьо е линията, която показва броя на заетите лица в замеделското стопанство. И в най-светло синьо в средата е, е линията, която посочва какви са резултатите в земеделието. Значи имаме по-малко земеделски стопани, по-големи земеделски стопанства и по-малко на брой заети лица произвеждат повече. Това води до повече доходи на лице в заето в земеделското стопанство. Това е промяна в ситуацията, а, сравнено с миналото. Отново по ключовите тенденции и данните ние посочваме, че ам, цените на храните са се доближили до световните цени. Европейския съюз е нетен а, износител на хранителни продукти, но остава нетен вносител на необработени земеделски продукти. Средната възраст на управителите на селски стопанства се увеличила в съответствие с демографските тенденции. Дети, е, данните, които се използват е, за са е, непоследователни. Статистиката, свързана с зърнопроизводството, показва, че има намаление от 4% през последното десетилетие, но имаме друга статистика, която посанчва, че цялата площ е стабилна. Прогрес свързан с, с околната среда и климата. Има достатъчно задоволителни резултати от предприятите мерки. Економическите разлики между селските райони и другите райони са намалели. Относно начина по който се прави оценка на сегашната ОСП и на бъдещите предложения за ОСП. Има една логична структура, която може да помогне. Ние можем да ви помогнем в качеството си на аудитор. А вие може да направите нещо в качеството си на законодател. Ето това е схемата, свързана с земеделското стопанство. Трябва да се знае кои цели ще бъдат очертани в бъдеще, какви средства са необходими, какви са процесите, които трябва да бъдат следвани и какви са резултатите, които искаме да постигнем в бъдеще. Това е този логичен модел, възоснова на който се оценява настоящата ОСП, а може да се оценяват и бъдещите предложения за ОСП. Целите свързани с ОСП, трябва да отразяват потребностите, както и дългосрочната визия за ОСП. Те трябва да са специфични, където е възможно и да се влеят в количествени цели на нивото на въздействието и на резултатите. Трябва да има механизъм за преразглеждане, а също и отчетност и одит, които да предоставят надежна информация. Относно нуждите, и настоящата ОСП ние посочваме, че няма достатъчно информация за определен специфичните потребности и за оправдаване на всички разходи по ОСП. Ние посочваме, че концепцията на ев... добавената европейска стойност изисква по-голяма яснота. ОСП трябва да бъде обвързана с дългосрочни тенденции. Относно целите – ние посочваме, че целите на ОСП не са достатъчно ясни и точни. Трябва да има по-голяма последователност с други цели на Европейския съюз. Относно средствата, разпределянето на фондовете за ОСП не почива изцяло на нуждите или на очакваната европейска добавена стойност. Относно процесите, Създаването на разходоефективни инструменти за ОСП е, изисква по-добра и по-бърза информация. Трябва да има по-голяма последователност и съпоставимост, що се отнася между ОСП и другите европейски политики и между отделните инструменти на ОСП. Политиката трябва да бъде опростена, но не за сметка на ефективността. Създаването на ново ОСП отнема време. Това е друг въпрос, който също беше повдигнат. Относно резултатите, посочваме, че настоящата система за показателите не е достатъчна за оценка на постигнатите резултати. Няма връзка в момента между платените средства и постигнатите резултати или цели. На последно място ОСП трябва да бъде свързана с ясна отчетност. Нещо друго в допълнение. Ние имаме критерии за оценка на бъдещата ОСП, що се отнася до нуждите, целите, средствата, процесите и резултатите и външните фактори, както и по отношение на отчетността. Всички тези критерии няма да ги обяснявам сега и тук, но това са критериите, които ние ще използваме в бъдеще, за да извършваме оценка на бъдещите предложения, свързани с ОСП. Надяваме се, че тези критерии ще са полезни за законодателите, ам, при изготвянето на новото законодателство, свързано с ОСП. Благодаря ви за вниманието и съм на ваше разположение за всички въпроси, които имате. Bardzo dziękujemy. Jako pierwszy pan poseł Des. Prosiłbym... Много ви благодаря. Господин Дес ще бъде първия оратор. Ще ви помоля да бъдете по-кратки. Благодаря, председателю. Благодаря, че ни представихте този доклад. Относно разходите няма да повтарям това, което вече казах. Тези 54 милиарда евро, които се разходват за а, селското стопанство, не се разпределят съвсем справедливо, но те са една малка част от това, а, което постигат земеделските стълпани. Да не говорим за земеделските стопани, ежедневно предоставят достатъчно хранителни продукти на 500-те милиона граждани в Европейския съюз. Освен това, ам, създава достатъчна заетост за много ам, хора от селските райони. От 40 години съм, се занимавам с земеделската политика и трябва да кажа, че от десетилетия земеделските стопани намаляват. Опасявам се, че през следващите години ситуацията ще се влуши значително. В а, момента трябва да кажа, че в Германия, предвид новото законодателство, много малки земеделски стопанства затварят врати. В Бавария, освен това, се затварят хиляди млекопроизводителни стопанства, следствие на това, че много животновъдни ферми спират дейността си. В събота посетих едно, едно добре развиващо се селско стопанство. Бащата ми каза, замеделието ще приключи за нас, защото не можем да отговорим всички изисквания по новото законодателство и синът ми вместо да поеме фермата ще трябва да учи друг занаят. Относно Бавария, там е установено е, че земеделието предоставя много повече обществени блага повече, отколкото могат да се предоставят с посредством обществените средства. Благодаря ви. Госпожа Хауслин. Äh, Благодаря. Господин Дес, ние винаги посочваме тук, че средствата са малки, но те те съставляват 40% от европейския бюджет. Утре трябва да поспори със своите колеги и да се види къде ще залегнат приоритетите. Приоритетите, средствата са си много. Ам, ние не сме вече в 20-те години, ам, много по-напред сме. Вие по принцип повторихте отново нещата и те са верни. Имам, не вярвам, че имаме недостиг на данни. Имаме много данни. Знаем, че замеделските стопани намаляват, знаем, че в много области нещата се променят. Относно целите, ни вие а, не споменахте околната среда нито веднъж. ОСП не може да се сведе само до това да се възприема като инструмент за разпределяне на доходите. Ако пазарите не функционират както трябва, дори да удвоим средствата, няма доходите да се гарантират така или иначе. Както казах вече, можем да се поставим всички приоритети и и да кажем кои са важни. Да вземем предвид критериите за околната среда, критериите за селските райони и така нататък, но не можем ОСП да я възприемаме само като инструмент за разпределяне на средствата. И ако не изкарват зачо на пазара, земеделските стопани да получават допълнително европейския бюджет. Така средствата ще а, се повишат неимоверно. Това е политическа задача, разбира се. Това не можем да го изискваме от вас. Политически въпрос е къде ще заложим приоритет и какво искаме и да видим а, кое ще определяме като успех в крайна сметка а, пред а, данакоплатците. Благодаря. Благодаря искала в светлината на предишното ми изказване да ви помоля да дадете повече обяснения. Вие давате много положителна оценка на бъдещия стратегически план, но на мен ми е по-важен въпрос за изкривяването на вътрешния пазар, включително и от гледна точка на опазването на околната среда? Защо така предварително вече давате оценка на този стратегически план? И мисля, че един национален стратегически план трябва да отчита също така и конституционалното устройство на държавите, в които, например, има региони с голяма степен автономност, както е в Испания. И сега, когато говорите за разпределението на плащанията, казахте, че това няма очакваните резултати. Дали има възможност да се постави горна граница на тези плащания? Виждам, че във вашия анализ това разпределение на плащанията не води до желания елемент. Може би залагането на горна граница ще бъде нещо положително. Какви според вас ще бъдат оперативните последици от тази горна граница? Дали това ще повлияе върху преразпределянето на средствата? Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата за този доклад. Този документ има изключително сериозно политическо значение. Има много важни аспекта, например, свързани с целите, но общата насока на дебата е призив към урязване на всичко това, което според Сметната палата не води до висока стойност или висока добавена стойност в резултата от действия на нивото на Европейския съюз. Например, това въжи за засилване на социално-економическата тъкан в селските райони. Това, което се говори по този повод във вашия доклад, като че ли не се вписва в това, което вие казахте. Искам да посоча, че в момента има с 22% по-малко селскостопански производители в сравнение с 2007 година. Тоест виждаме, че намаляват нашите селскостопански общности, особено намалява броя на малките и средни стопанства. Каква ще бъде според вас конкретната мярка, за да се отговори на това? Също така в доклада се говори за ефективност на изпълнението на бюджета и това всъщност е връзка между вложените ресурси и окончателните резултати. Виждаме, че тук има непоследователно, що се отнася до бюджета. Дали това не означава, че може би трябва да се намали несигурността за селскостопанските производители, защото те могат да продължат да се притесняват от това, че ще бъдат за следващата година, например, спрени средствата за тях, ако не са постигнали някои определени цели. И накрая, по това, което изглежда като скептицизъм в този доклад за това, че доходът на съвстопанските производители е по-нисък от доходите на другите професии. Искам да кажа, че за Ирландия тези показатели са 20 000 евро годишно за състопанските производители в сравнение с 37 000 за много други професии. Вие много наблягате на факта, че много селскостопански производители имат допълнителни доходи в допълнение към доходите, които получават от своите стопанства. Но независимо от това, повечето от тези сълскостопански производители искат да бъдат сълскостопански производители, но те не могат да разчитат на своите селски стопанства да им гарантират достатъчно доходи. И това е поради събестойността на производството. Трябва по-добре да разбираме ситуацията. Тук в нашата парламентарна комисия много често говорим и за това, че трябва да информираме повече гражданите за стойността на работата на съхстопанските производители. Не само гражданите трябва да просвещаваме, но и европейските институции има доста празноти в своите познания за селското стопанство. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на Сметната палата. Искам да говоря за намаляването на броя на селските стопанства. Виждаме, че има показател от 22%. Това е огромен показател и това има значително въздействие върху заедостта. Вие казвате, че стойността на производството като цяло се е стабилизирала и е, че нарастват доходите на заетите в селското стопанство. Но бих искал да знам, в кои държави е така, за кои държави говорите. Държавите, които искате да поставите в облагодетелствено положение ли? Има държави, в които наистина има такова явление. Повишават се приходите, но това не е така във Франция, така че не е изненадващо, че хората са разочаровани от Европейския съюз. Вие се изненадвате от това, че политиката за екологизиране не дава резултати. Но ако искате да се развива селското стопанство, не трябва да давате приоритет само единствено на биологичното състопанство. Очевидно е, че не знаете за това как живеят селскостопанските производители. Мисля си, че вие се интересувате само от статистическите данни. Много благодаря. Бих искал да уточня някои аспекти, но преди всичко, разбира се, искам да благодаря на Сметната палата за доклада и за това изложение. Целите всъщност са заложени в договора. Без промени в римския договор не могат да се променят целите. Една от основните цели е да се гарантират доходите. И това е една от целите на ОСП. Да, 54 милиарда евро годишно средно се предоставят в рамките на тази политика, но има държави, в които нивото на разходите значително надвишава предоставените средства. Виждаме, че в много държави разходите надвишават 80 милиарда годишно. И, например, в сравнение с САЩ, можем да кажем, че нашите помощи са една четвърт от това, което се предоставя в САЩ като помощи за селските стопани. Трябва да се действа активно И това, което се случва, е точно защото трябва да се постигне по-висок доход на глава от населението. И за това ни трябва нова ОСП. Трябва да повишим производителността, защото производителността ще позволи да се изплащат по-високи заплати. Но ние тук сме политици и Европейската комисия и съвета трябва да гарантира това, че реформата на ОСП е резултат на води до по-малко изкривявания, по-малко отрицателни последици за околната среда. Така че целите в Римския договор, нещо, което остава непроменено, че тези цели се постигат. Колегата Агилера беше права, когато говореше за националните стратегически планове. Загрижен съм от различат в конституционалното устройство на някои държави членки и може в някои от тези държави тези национални планове да бъдат разделени на дозини, десетки различни регионални планове господин председател. Преди всичко, моля да ме извините за това, че не присъствах на самото изложение, но прочетох доклада и смятам, че той е много добър. Смятам, че Сметната палата прекрасно се е справила с тази задача. Има някои важни аспекти, които са свързани с легитимността на ОСП. Но има въпроси, на които не е даден отговор и трябва да ги уточним. Някои от тях вече бяха тук споменати. Става дума за тези опасения, които съществуват в нашата комисия. Ние смятаме, че в ОСП трябва да се запази общностния характер на тази политика, че трябва да се избегне изкривяването и най-вече в посока ренационализация. Тук бяха споменати от вас някои идеи и истината е, че има различни видове публична политика. И ако искаме да запазим същината на ОСП, ако решим да дефинираме различните цели на национално ниво, много ще ни е трудно да избегнем ренационализация. Затова виждаме, че вие имате един план, нещо като пътна карта и не знам как вие предвиждате този стратегически план. Дали не бихте могли да дадете повече информация? По въпроса за съфинансирането. Става дума за нещо, което все още не е достатъчно разработено от самата Европейска комисия. Също така стои и въпроса с екологизирането. Комисията предлага различни екосхеми, нещо, което е важно и взаимно допълващо се. За това преразглеждането на хоризонталното екологизиране е нещо, което трябва да отчита интересите на селскостопанските производители. Смятам, че тези норми в тези схеми за екологизиране в контекста на съфинансирането, биха говорили за една нова европейска добавена стойност, 100 на 100 и е така. И е много интересно да знам вашата гледна точка за евентуалната диференциация на тези схеми за екологизиране. Но освен това, ако днес оставим селското стопанство в това му положение, както каза Албер, ако оставим всичко на свободния пазар, не знам до какъв момент ще успяваме да се борим, да запазим конкурентоспособността защото виждаме, че намалява броя на селските стопанства, намалява площа, която се обработва от тях. Да, трябва да говорим за конкурентоспособността от гледна точка на качеството на храните. И нека не забравяме, че тук сравнението между Европейския съюз и такива държави като САЩ или Мексико е в полза на Европейския съюз, що се отнася такива проблеми като затластяване и други. Така че нашият модел на селкостопанство е нещо, което е насочено към опазване на продоволствената сигурност и опазване на здравето на гражданите. Смятам, че тези въпроси са заложени в доклада в повече или по-малко явна форма, но мисля, че те трябва да бъдат разгледани като цяло. Например, продоволствената сигурност, този продоволствен суверен. Нещо важно, но липсва достатъчно глобален политически подход. Господин Благодаря ви. Чуваме такива показатели като 22% намаление за 5 години. Не трябва човека да е гений, за да разбере, че много скоро ще имаме само шепа селско-стопански производители. Но едва ли това е изненадващо предвид намаляването на броя на селскостопанските производители. Виждаме, че нараства брой на големите ферми и накрая ще имаме само 10 селско селско-стопански ферми, селски стопанства, които ще могат да изхранват само тези, които работят там. Дали това е нещо, което е неизбежно? И също така, дали Сметната палата смята да извърши проучване светлината на последните преговори за ОСП. Задам си въпроса дали сте доволни от това, което е по време на тези преговори. Николсон. Господин Николсон, много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на Сметната палата малко по-различно разглеждам нещата. Смятам, че трябва да си зададем въпроса какво искаме от съхстопанския производител, какво искаме от агрихранителната промишленост. Моят отговор е много ясен. След скандала с конското месо, ясно е, че добрата храна струва пари. Ако не плащате добри пари, ще получите продукти, които не отговарят на стандартите. В цяла Европа практически всички състопански производители произвеждат добри хранителни продукти на разумни цени. Нито един не знам да е милионер. И никой не се занимава с селското като хоби. Т.е. за тях това е професия, източник на доходи. Много е хубаво да се водят разговори, но не знам нито един среден или древен селско-стопански производител, който би могъл да оцелява без допълнителни плащания, без помощи. Но потребителят плаща доста пари и доста голяма наценка, когато купува продукти от супермаркета. Тук колегата от Ирландия говорише за пари под матрака. Мисля, че много малко са фермерите, които успяват да спестят нещо, работейки в селското стопанство. Може би, ако някой държи пари под матрака, това е само защото не вярва на банките. Но за пореден път чувам една и съща история намалява броя на състопанските производители. Самите фермери застаряват. И нека да разберем, че това е постоянна тенденция. Да, разбира се, механизацията може да помогне, можем да помислим за други начини, по които може да бъде по-ефикасен селскостопанския труд. Но всичко това струва пари. И мисля, че има едно нещо, за което забравяме. Това е, че днес да може едно селскостопанство стопанство да бъде ефикасно, добре оборудвано, това иска пари, както и да произвежда хранителни продукти и да бъде конкурентоспособно с фермерите извън Европейския съюз. Аз съм от Северна Ирландия. И искам да кажа, че след 12 месеца вече може да нямаме вече фермери предвид това, което ще се случи с политиката на правителството на Обединеното кралство. Така че това, което ще видим следващата година, може да бъде много по-различно от това, което виждаме сега. Аз не смятам обаче, че ситуацията на европейските ферми ще влуши заради излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Необходими са инвестиции. Много млекопроизводители днес казват, че а, никой не иска да работи в а, кравеферма и да дои крави. Младите хора искат различен стандарт на живот и те смятат, че трябва роботите да доят кравите, а не хората. И имаме две министерства по селското стопанство. Едно се занимава с големите ферми, а другото се занимава с това, което се нарича социални ферми. И мисля, че такива въпроси трябва да решаваме. Фермерите не могат да продължат да чуват, че да трябва да бъдат конкурентоспособни в глобален мащаб и да бъдат задушавани от бюрокрация и бумащина а да идват продукти от други части на света в Европа и тези хранителни продукти да не отговарят на европейските продукти. Разбира се, че това ще отблъсне младите фермери. Те ще напълнат селата. Господин Страйк. Госпожа Страйк. Благодаря ви. Това, което каза господин Никълсън, всъщност беше това, което аз исках да кажа. Миналата седмица в петък давах интервю по радиото. Чух. И слушах един друг оратор, който казваше, че фермерите нямат нужда от средства, те имат нужда от технологии, но фермерите отговориха, че те имат роботи, които да доят тави. Но ако те имаха пари от ако те нямаха пари от Брюксел, извинете, не се знае колко хора просто нямаше да могат да оцелеят. Вие сте от сметната палата. Вие знаете какви са числата и ние се радваме да чуем тези числа. Но, както каза господин Декастро, иновацията е нещо важно. Иновацията предполага доведе до повече пари. Да, големите стопанства използват иновацията. И вие като сметна палата, можете да изчислите сумите на печалбите на големите ферми, които имат свои директори, управители, хора, които могат да сключат подходящите за тях сделки, включително и в други държави. Големите фирми винаги имат повече пари, но какво правят хората, които живеят в селата. Селата се рушат, просто защото хората нямат достатъчни доходи. Така че има големи ферми, има семейни стопанства. И тези последните, те са същината, основата на селските райони. И те са важните. За тях трябва да говорим. Ако нещо не направим за тези ферми, накрая просто няма да има нищо. Благодаря, господин председател. Да, няма да говоря за целите и политиката, за това ще говори моя колега. Искам да кажа нещо за частта, която е свързана с уверенията. Сметната палата посочи, че трябва да има надежна подотчетност. Комисията е съгласна с това и разбира се, това е цялата идея за този нов модел, основан върху резултатите. Всъщност отправната ни точка е вашия дебат от преди това. Вие говорихте, че правилата са много сложни, не са достатъчно протостени. Смятаме, че сегашната ОСП е сложна, защото ние решихме, че правилата за допустимост трябва да се формулират на нивото на бенефициента, а за новия модел ще остави решението на държавите членки. Държавите членки ще определят правилата, които ще отговарят на спецификата на съответната държава членка и се отказваме от предишния подход, когато е имало единен, универсален подход. Така че това е посоката, в която се движим. Така че трябва да има упростяване. Всички искаме това и така че държавите членки ще определят правилата за бенефициентите в съответствие с конкретните условия. Разбира се, ще има и цели, които ще се определят, ще въжат на нивото на Европейския съюз. Да отговоря на господин Декасро, който като че ли беше единствения, който говореше за новия модел, основан върху резултатите. Не, това не означава, че ще спрем в бъдеще плащанията на даден селхостопански производител, защото той не е изпълнил някой от целите. Не, целите ще се задават на нивото на държавите членки, така че Европейския съюз и държавите членки ще задават общите цели и също така ще се определя каква ще е връзката между разходите и резултата. Но в бъдеще е, няма да бъдат отнемани плащанията, тъй като има много външни фактори и за това държавите членки ще отговарят за постигане на целите, а не отделните фермери. Така че държавите членки ще приемат своите правила и те ще са отговорни за изпълнението им. Надявам се, че това е ясно. И искам да кажа, че приветстваме този информационен документ и според нас това е много положителен принос за този нов модел, основан върху резултатите, по който ние работим усърдно и подготвим законодателни. Благодаря ви. И искам да продължа. Благодаря на Сметната палата и на вас. Приветстваме цялостната насоченост на този документ и новият модел, основан върху резултатите, се опира преди всичко върху целите. По този начин се дава отговор на въпроса, зададен преди за схемата с основни плащания и отчитането на различията между държавите членки. Точно целта, която искаме да постигнем, е не дохода на отделното стопанство. Не, имаме подход към доходите, който ще е нещо което предпазна мрежа и държавите членки ще могат да използват една и съща система когато, например, намаляват цените за определени селскостопански продукти, да подпомогнат приходите на съответните селски стопани. И ще има система за измерване на показателите на ефикасността и изпълнението. И смятаме, че се предоставя чрез новия модел добри възможности за повишаване на дохода. Преди всичко решенията ще се взимат възоснова на факти. Без факти, без конкретни показатели не могат да се оценява постигането на целите. Да, фактите и становищата, мненията много често се различават, но тук мисля си, че това не е така. И мисля, че сектора на селското стопанство, в който доходите рязко нарастват, защото в противен случай не можем да обясним, защо имаме такъв отлив на работна ръка от селското стопанство. Разбира се, това се дължи и на повишаването на производителността, но и също така на намаляването на приходите. Ни от 15 години вече водим дебат за това дали насочеността на ОСП трябва да бъде доходът, резултат от селско-стопанска дейност или доходът на домакинствата. И мисля си, че този път получавате по-добро обяснение защо има това разграничаване, защото възоснова на договора става ясно, че това, което трябва да правим е всъщност да се средоточи върху увеличаването на индивидуалните приходи, индивидуалните доходи на хората, които се занимават с селско стопанство. И не е целта на ОСП да се занимава с въпроси, които ясно са прерогатива на държавите членка. И приходите на домакинствата са национална прерогатива, защото това е свързано и с данъчното облагане. Това е националната политика. Също така наследственото право е национална политика. Също така определянето на цената на земята също е национална политика и обвиненията за това, че преките плащания неблагоприятно влияят върху цената на земите, това не са верни обвинения и ви призовавам да се запознаят с специализирани изследвания които потвърждават това, което ние казваме то с конкретни цифри. Защо поставям този въпрос? Защото когато говорим за насочването на помощта, трябва да зададем въпроса кой е нашия адресат? Отделния сълскостопански производител или земята? А ако е първото, това означава, че трябва да имаме една армия от хора, която ще следи всичко, което ще прави ступ... селски стопани. Ако средоточавам върху хектара, това ни позволява по-добре да отчитаме дейностите на селскостопанските производители, свързани с опазването на околната среда. Факт е, че можем да имаме ферми с прекрасна екологосообразна дейност, които не генерират особени печалби. И имаме ферми с прекрасни економически показатели, но от гледна точка на опазването на околната среда, тяхното представяне не е достатъчно добро. Затова, когато водихме обществени консултации, ние установихме, че е много важно да се позволи повече субсидиарност, да се опрости политиката и да се модернизират най-добри примери от практиката, но същевременно е важно да се увеличи ефективността и в економическо отношение и от гледна точка на опазването на околната среда. Проведохме специална конференция с участие на експерти през декември и в материалите на тази конференция също ще намерите много информация. Така че това е една сфера, в която ние смятаме, че можем да имаме един много ясен, целенасочен подход в бъдеще. И последно, говорим за целите. Това, което ще видите в оценката на въздействието и това, което вече виждате в съобщението, е стремеша да има балансиран подход към економиката, към екологията, както и към социалното измерение в ОСП. Що се отнася до економиката, екологията, тук нашата оценка се споделя от обществеността, че по-добре се справяме в економическата сфера, отколкото в сферата на опазването на околната среда. Няма триумфи, няма обаче и бедствия. Но, що се отнася до социалното измерение, тук имаме празнота. Наскоро Световната банка извърши едно проучване възоснова на голямо множество на данни, най-различни, включително и плащанията по първи, втори стълб и статистически данни за бедността, и това проучване посочи, че ОСП присъства навсякъде с положително въздействие върху растежа, работните места и с много положително обвързване тези резултати с помощта необвързана с производството. Спирам до тук. Приветствам цялостната насоченост на този документ, но също така посочвам елементи, които в обществения дебат след предложението ще можем да изясним и по-точно да посочим кои трябва да бъдат нашите цели, как да гарантираме по-добра насоченост и каква е европейската добавена стоеност до ОСП. Госпожи и господа, все повече намалява времето. Господин Хаслин и 10 по половин минута всеки. Комисията постоянно ни казвам по какъв начин функционира новата ОСП и новия регламент, но да видим как ще изглеждат нещата на практика. Вие казвате, че трябва да бъдат регламентирани връзките между държавите членки Европейския съюз и това няма нищо общо с земеделските стълпани относно данъчното законодателство. Някакси нещата се разминават и тук за ОСП е подобен случая. Е. Борбата е неравнопоставена. Земеделските стълпани успяват да се справят с помеща на европейските средства. Да речем наскоро договореното споразумение за търговия с Мексико. Говоря говори се за еднакви стандарти и така нататък. Ам, семейните замеделски стопанства от 100 000 хектара има и големи семейства. Не можем обаче да а, изправим земеделските стопани пред конкуренцията, която се създава посредством споразумения. Благодаря. Благодаря, господин председателю. С Мартен Хойслинг не съм по принцип на едно мнение, но по този въпрос сме почти на едно и също мнение. Надяваме се да има по-малко бюрокрация, но по-скоро няма да е така, защото бюрокрацията ще се прехвърли в държавите членки. В Германия имаме 16 федерални провинции. ОСП, общата селско-стопанска политика, е много важна. От ГД Агри трябва да кажем, че такъв случай 50% от а, служителите там ще са излишни, ако контролът се извършва по друг начин. Предложенията не са удачни и не са подходящи за бъдещата ОСП. Говорим тук с Сметната палата и от комисията и трябва да кажа, че комисията а, повече, отколкото Сметната палата. Е, мам такива е вражение, че би не да, много се извинявам, но имам усещането, че каквото и да прави комисията, все е погрешно. Като тръгне наляво, бърка. Като тръгне надясно, пак греши. Трябва, може би, да намерим някаква средна посока. Днешният разговор обаче е по-скоро дискусия с научен привкус. Мисля, че можем да водим този разговор до безкрайност. Е, Може да не отговаряте на всички въпроси ви моля за кратко резюме. Благодаря. Благодаря на почитаемите членове на комисията за поставените въпроси. Благодаря и на комисията за нейните бележки. Искам да кажа нещо и след това, ако ми позволите, господин председател ще помоля колегата да ме допълни. Първо, нека кажа нещо предварително. Моите бележки ще бъдат направени при пълно зачитане на вашата роля. Вие сте представители на народите и гражданите на Европа. Вие ще създадете новата обща селско-стопанска политика – и това, което ще кажа, изцяло отчита значимата ви, абсолютно важна роля. Въпреки, че понякога съм твърде директорен. Директор, директен. Първо, някой говори за политическия аспект на нашия документ. Не, той не е политически документ. Това е документ, в който повтаряме бележки, препоръки, наблюдения, които и преди са били правени в одитната ни работа, в други доклади изпратени на парламента. Това са бележки, които проистичат от констатациите ни в различни държави членки, посещавани от нашите аудитори, за да се запознаят с действителността на място. Не знам дали общата селско-стопанска политика се финансира с много или с малко средства. Не е задача на Сметната палата да казва това. Единственото, което можем да кажем ние, е, че за ОСП Европейският съюз изразходва близо 39% от своя бюджет. Дали това е много или малко, при цялото ми уважение е е ваше становище. Това не е много мое становище. Аз нямам право на такова становище. Някой каза, не се нуждаем от повече статистическа информация. Може би се съгласявам с подобно твърдение, макар да мисля, че имаме нужда от малко повече статистическа информация за доходите на земеделците. Там ми се струва, че статистиката ни не е съвсем добра. Въпреки това, мога да изрази съгласие, че не се нуждаем от много повече статистически данни. Това, което молим законодателя е да проявява внимание към статистическата информация, когато одобрява новата обща селско-стопанска политика. Внимателно боравете с данните, внимавайте с статистика, та и не се осланяйте на предубеждения. Моля, гледайте цифрите, гледайте фактите. И на основата на тези цифри и факти приемайте политическите си решения. Къде сме намерили данните си? Откъде сме ги почерпили? Всички данни в този документ имат конкретен източник. Ако за вас обаче този източник остава неясен, можем да внесем повече яснота. За всички тези данни обаче източник съществува. Към това ще вземе отношение колегата. Друг поставен от вас въпрос беше каква е допълнителната полза според Европейската сметна палата? Ние нямаме определение на това понятие, защото не е правомощие на сметната палата да дефинира основни концепции в управлението на Европейския съюз. Дори и в предходни наши документи за бъдещето на финансите в Европейския съюз сме казвали, че ясната концепция за понятието допълнителна полза трябва да бъде одобрена от законодателя. Не е задача на Сметната палата да извършва такова определене. Това, което казваме е, че по този въпрос в момента няма яснота. Законодателят трябва да се произнесе с ясно определение на понятието допълнителна полза. Някой казва, че проявявам оптимизъм към новия модел за резултатите, че проявявам оптимизъм към така наречените стратегически участници. Не проявявам нито песимизъм, нито оптимизъм. Чакам конкретни предложения, за да видя как националните стратегически планове ще бъдат разработени, каква ще бъде ролята на комисията – Как в бъдеще ще се зададат параметрите на очакваните резултати? Позицията ми в това отношение е да чакам и да видя какво ще стане. И не съм нито песимист, нито оптимист. Необходима ли е ЛСП като механизъм за обществено финансиране на земеделието? Не знам. Това е едно възможно решение. Ако видим някъде проблем, ние го казваме. В документа ни за схемата на основни плащания сме посочили различни механизми за отстраняване на констатираните проблеми. И ОСП може да бъде един от тези методи. Но в доклада за основната си схема на плащания – е, сме казали, че е, в е, тези основни плащания има известно отстъпление, дегресивност. И това за нас е проблем. Също така някой ни опрекна, че не сме засегнали темата за основната среда. Напротив, аз се спрях на този въпрос много лаконично, обаче в този документ, информационен документ, има цяла глава посветена на приноса на земеделието за опазване на околната среда. И сега, господин председател, моля за вашето разрешение да дам само минути думата на колегата. Благодаря, господин председател. По въпроса за околната среда, документът е сравнително кратък. 30 страници, така че не много от тях са посветени на, основната, на околната среда, но ние посочваме основните затруднения, свързани с нея. И ясно обвързваме е, селскостопанската политика с опазването на околната среда, като казваме, че за сега тази връзка не е проведена достатъчно добре. ОСП има връзка с много други важни цели на Европейския съюз и една от тези важни цели несъмнено е околната среда и климатът. Искам накратко да кажа нещо за данните и статистическата информация. Можем да изразим съгласие, че съществува огромен обем данни в общественото пространство. Проблемите проистичат от това дали те са достатъчно качествени и дали са достатъчно относими към целите на ОСП. Целите на ОСП са зададени в договора и в актовете на институциите са доразвити в повече детайли. Трябва да има показатели на ниво резултати, обаче някои от съществуващите показатели не са достатъчно относими. Нуждаем се от по-единна и логична система на показатели. Има необходимост от по-качествени данни, а понякога за някои аспекти на ОСП и от допълнителни данни. Данните, които използваме за тенденциите при приходите, са просто тези, които комисията обнародва от проучванията на Евростат и от други статистически източници. В предходни доклади сме посочвали, че качеството на тези данни някой път не е максимално, но все пак те са с които разполагаме. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря. Można powiedzieć, że miał Pan dzisiaj swój dzień Komisji Rolnictwa. Ciężka praca. Ами, благодаря ви. Аз на свой ред. Това бе вашия ден в нашата комисия. Много ни казахте. Мисля, че дискусиите бяха много интересни. И голяма част от чутото само ще бъде повод за по-нататъчни дискусии. Благодаря ви. Отмятаме е, тази точка от дневния ред, но когато оставям хората да говорят дълго, понякога даже се унасям в дрямка. Сега вече не ни остава много време. Благодаря на всички вас, на всички служители, на всички изказали се. Благодаря и на, на депутатите, както и на представителите на комисията. Сега преминаваме към точка 9. Тристранни срещи за бюджета, понеделник. Роман Луис Варкал с ИСО е докладчик. И сега бюджетната комисия е водеща. Даниеле Виоти е докладчик. Комисията по бюджета ще приеме препоръка за резолюцията на парламента с мандат за тристранните срещи. Тук ще бъде очертана първоначалната реакция на парламента по проекта на бюджет за 2019 година, който трябва да бъде внесен от комисията до края на май. Комисиите трябва да представят становищата си по този проект до 21 юни, а становището от нашата комисия се готви от Рамон Луис Валкар Сисо. Давам ви думата. Благодаря, господин председател, за това, че ни давате думата и благодаря ви за милите думи, които са свързани с това, че ми изговорихте цялото фамилно. Това становище има значение за нашата парламентарна комисия светлината на бюджета за следващия бюджет. В текста се изтъква ролята на сълското стопанство при постигането на основните цели на Европейския съюз. Също така се защитава необходимата бюджетна стабилност, особено светлината на предстоящите твърде вероятни урязвания. Виждаме също така, че през последните години е имало голяма нестабилност на пазара на селкостопански продукти. Също така в доклада подчертавам, че е необходимо да се предприемат мерки за подпомагане на секторите и е необходимо да бъдат продължени мерките, които изтичат на 30 юни защото много сериозно са засегнати възможностите за износ на европейски селстопански продукти в резултат от ветото на Русия. За това смятаме, че трябва да се предприемат изключителни мерки в контекста на структурните мерки, защото очевидно е, че Русия ще продължи. Също така смятаме, че е изключително важно да започнем колкото се може по-рано обсъждането на реформата на ОСП. Например, подчертавам значението на проучването на стартирането на резервата за кризи, която е свързана с преки плащания. И е необходимо да може по-добре да се използва този резерв, който не трябва да е само обвързан с преките плащания. Също така призовам държавите членки да укрепят мерките за подпомагане на младите земеделски стопани. Също време изразявам загриженост, която имаме всички във връзка с бюджета за 2019 година светлината на един един възможен провал при преговорите за бюджета. Дами и господа, исках да отразя в моя доклад най-важните за нашата парламентарна комисия въпроси. И разбира се, ще съм благодарен за вашите изменения. Разбира се, всички искаме да имаме максимално добър текст и разбира се, в максимална степен ще отчета вашите мнения. Оставам за целта на ваше разположение. Благодаря, господин председател. Bardzo dziękujemy. Вече са се записали първите депутати, които желаят да се изкажат. Господин Тарабел. Благодаря, господин председател. Аз не е, говоря от свое име. Моят колега и приятел Жан-Пол Дюнано ме помоли да се изкажа от негово име. Той е докладчик в сянка от страна на социалистите. В параграф 1 той иска да се добави е, социално равновесие. В параграф 2 трябва да има не само стабили, стабилност на е, бюджета е, за земеделие, но и да се мисли за суровините и за международните споразумения. Е, където не винаги достатъчно добре се отразяват замеделските въпроси. В параграф 5 той иска да спомене, че Брексит не трябва да има отражение върху бюджета до 2019, защото Великобритания поела ангажименти до края на периода обхванат от сегашната МФР. В параграф 6 е, той би желал да се спомене проблемата с е, недостатъчните резерви по настоящем и необходимостта от това да има достатъчно средства е, за борба с антицикличността. В параграф 7 иска да се добавят културите, които щадят околната среда да кажем, ротацията на бобови растения и фуражни растения. Това са предложенията на Жан-Пол Дюнано. Моля да ме извините, тъй като имаше известно забавене във вашата програма. Аз дойдох от друго заседание и сега трябва да се върна там. Благодаря ви. Дякуваме, пани. Е, госпожа Катайнен. Благодаря, господин председател. В името на АЛДЕ искам да благодаря на докладчика за извънредно балансираното му становище, което отразява такива важни теми, като подпомагането на младите земеделци и подпомагането на бъдещето на земеделието. Съгласен съм с докладчика, че бюджетът за замеделие не бива при сегашните обстоятелства да бъде съкръщаван. Доходите на земеделците са само 40% от средното, което се получава в други отрасли. Освен това, от много е, време земеделците, които произвеждат мляко, е, страдат от забраната за внос в Русия. Това въжи особено за земеделците в моята страна и в прибалтийските страни. През 2015-2016 година е, Европейският съюз е, разполагаше с 2700 тона буферен резерв е, от мляко на прах и реши да унищожи този резерв, да го реализира, което доведе до значително намаляване на цените на прясното мляко. Това може да се окаже смъртна хватка за много от малките стопанства, произвеждащи мляко. Не трябва да се стремим към това е, произвеждащите мляко да получават колкото е възможно по-малко. Сега, с премахването на квотите за мляко, всеки земеделец сам си прави е, разчетите. И общо взето е, трябва да има е, придържане към нови доброволни ограничения за производство. Но не бива да забравяме колко много можем да отежним положението на производителите на мляко, ако не внимаваме. Трябва да има много по-добро управление на риска за бъдеще, което да подпомага чрез е, общата селско-стопанска политика. Господин Вегас. Repetir muito daquilo que foi dito, com o qual me identifico, apenas sublinhar. Както и Колегите преди мен вече посочиха, ще посоча и аз колко е важно доходите на земеделските стопани да се имат предвид и да вземат централно място в нашите политики, свързани с земеделието. Има и други аргументи, които се излагат и те са свързани с прекомерните разходи за земеделието. Но ам, трябва да кажем, че средства, които се предоставят на земеделските стопани имат своята добавена стойност за разлика от средства, които се предоставят на други сектори. Въпросът с доходите е много важен. Трябва да се направи всичко, за да се увеличат доходите на земеделските стопани. В противен случай няма да има млади фермери и все повече от съществуващите вече ще се отказват от земеделието. Трябва да имаме някакви гаранции за това земеделието да е доходоносно. До сегашните инструменти са доста нестабилни, неустойчиви. Противен на случай цените щяха да се запазят стабилни. А какво се случва в момента? Всички цени падат и то драстично. Тенденцията те да падат все повече, а не да се покачват. Може би е добре да помислим по какъв начин да премахнем а, тези колебания а, в а, цените на замеделските продукти. Тези колебания в цените не са свързани с някакви климатични рискове. Те просто са свързани с политическите решения. Заради това, че се налага ембарго, за това, че има заплаха от война, за това, че се поставя под въпрос някое търговско споразумение. И преди съм изразявал тази критика, а именно, че съществува политическа опасност, която води до колебания в цените. И и ако колебанията се предизвикват от политиците, то тези колебания не трябва да бъдат компенсирани винаги посредством земеделския бюджет. Трябва да бъдат привлечени и други средства. Ако средства за меделието не са достатъчни, за да може да се предотврати за да, се, за да могат да се предотвратят ам, тежките последици от такива кризи за земеделските стопани. Ето защо е необходимо за политически е, рискове да се отредят средства от общия европейски бюджет. Споразумението от Меркосур ще доведе до спадане цените на Месото, земеделски стопани нямат никаква вина за това. Е, добре, мисля в тази насока. Е, пана директора Ашлера комисия. Сега ще дам думата на господин Хеснер от комисията. Благодаря много, господин председател. В този момент бих е, искал да се изкажа сравнително общо защото, както знаете, ще предложим проект на бюджета на 23 май и едва тогава ще е възможно да се правят подробни коментари. Няколко штриха във връзка с преките плащания. Бюджета за 2019 ще е относително стабилен. Все едно самолетът се движи на полетна височина. Има някои проблеми с изпълнението, обаче във всички държави членки то е общо взето на високо ниво, за това бюджета за следващата година ще е, е сравнително стабилен. По отношение на пазарните мерки не предвиждаме нищо извънредно за следващата година. Разбира се, винаги ще държим положението под око и ще реагираме своевременно, ако се налага. За момента нямаме такива указания ще се вместим в под тавана. Знаете, че финансовата дисциплина а, беше обвързана само с създаването на резерва за кризи. А, ние много добре от... прочетохме коментарите ви в проекта на тази резолюция. Също така си отбелязахме коментарите ви, когато обсъждахме регламента Умнибус. А, когато комисията направи предложенията си за новия фонд за морското дело и за новата ОСП, е, сигурно ще видите, че тези предложения отразяват вашите идеи. За развитието на селските райони комисията ще предложи толкова средства, колкото са поискани за 2019 година. Очакваме 2019 да е система, в която да се извършат много плащания, защото системата работи на пълен ход – и сме предвидили бюджет за 2019 година, така че своевременно да се изпълняват исканията за финансиране от страна на държавите членки. Както казах, ще ви изпратим подробни цифри за различните бюджетни пера, когато разполагаме с тези цифри. Някои конкретни коментари във връзка с отделни точки на проекта на резолюция. Точка четвърта препоръката е, за извънредни е, мерки за изтегляне в отраслите е, на зеленчукопроизводството и овощарството. Разбираме критиката, но трябва да се помни, че сега е, е четвъртата година след въвеждането на забраната от Русия. Имаме обратна информация от пазара, която е доста положителна. Износителите са успели общо взето да намерят други места да пласират продукцията си и да преодолеят тази забрана на Руската федерация. Има и планове за развитие на е, селските райони, чрез които се подпомага извършването на структурни промени, ако такива се налагат. По отношение на точка 5, излизането на Великобритания от Европейския съюз, отбелязваме си това, което сте включили в точка 5. Някои вече казаха, че бюджетът за 2019 година е бюджет към който привнасят средства 28 държави членки. На тази база работим и е, смятам, че със съдействието на всички институции ще успеем да изпълним бюджета в приходната му част. Ако обаче нещо много се обърка по време на преговорите, имаме възможност, а впрочем не само възможност, но и задължение да внесем и изменителен бюджет за 2019 година, разбира се, ако това се окаже необходимо. Вече посочих, проекта за резерва за кризите. Вие в точка 7 предлагате някои нови мерки във връзка с политиката. В известието за бъдещата обща селско-стопанска политика вече сме дали някои данни в тази посока, но проект който комисията ще представи в края на май, ще намерите много по-разгърната информация за младите земеделци и за други теми, е, които се опитваме да отразим в бюджета в необходимостта от разходи за тях. Благодаря. Сега давам думата отново на докладчика. Много благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Няколко думи на благодарност на изказалите се докладчици в сянка и други колеги, които се изказаха. Чрез тези изменения ще успеем да постигнем един добър текст, който ще отрази точно всичко, което е важно за нашата комисия. Разбира се, нашата цел е да защитим нашите селскостопански производители. И това означава, с думи прости, да осигурим бюджет, който да гарантира това, че нашите селскостопански производители, благодарение на Европейския съюз, ще могат да продължат да работят. Складания 27 Благодаря ви. Срокът за измененията е 27 април, приемането на становището е на 20 юни, Бюджетната комисия ще гласува на 28 июни и така стигаме до края на нашата работа за днес. Днес имахме много възможности да обсъдим темите, които трябваше да засегнем. Имаме доста храна за размисъл. Благодаря ви много за вашето участие. Утре в 9 часа започваме с гласуване. И не забравяйте да си вземете картите за гласуване след обяд. Ще имаме заседание съвместно с националните парламенти и ще започнем в 2 часа. В 2 часа още ще започнем, за това имайте го предвид. Ще се опитаме да ви изпратим електронно съобщение в тази връзка. Желая ви приятна вечер и с това закривам днешното ни заседание. Ще се видим утре в 9 часа. Благодаря ви.